именно устния въпрос към комисията за приложението на директивата за качеството на горивата и по-конкретно нейното прилагане по отношение на битумните пясъци. Vamos a ver cuál es, qué punto toca. Corrijo, eh, no, no era el punto. Председателят се коригира. Извинете, става дума за друга точка от дневния ред, всъщност доклада на господин Шваб за правата на потребителите. Давам думата на докладчика господин Шваб. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, госпожо комисар. Първо, а, искам да кажа на всички колеги, които участваха при постигането на компромис. Много им благодаря на госпожа Лолис, Гепхарт, колегата Рошфор, както и на колегите Тринда Филитис и колегата Била. Не беше лесно да намерим компромис. Над 2000 бяха измененията, редица дискусии проведохме, но Предложенията бяха конструктивни и затова им благодаря. Има отделни теми, които са отразени в компромиса и показва, че Европейския парламент иска да изведе на преден план вътрешния пазар, както за потребителите, така и за дружествата след а, първото приемане на директивата за вътрешния пазар, това беше преди 20 години и сега установяваме, че има редица директиви и регламенти, но не е постигнато, а, но не е постигната хар, хармонизация. И а, понякога приложеното поле с право или без право а, се манипулира. А, сегашната, директива, сегашната директива иска да хармонизира част от разпоредбите, а в същото време да остави на държавите членки да действат на национално ниво. Ние подкрепихме предложението на комисията и на много места текста беше подобрен. Директивата за защита на потребителите е, обръща най-голямо внимание на потребителите и за това те да имат право на отказ в срок от 14 er дни. Независимо дали покупката е направена по имейл, извън търговски обект или така нататък. Ние просто искаме да се противопоставим на измамите, извършвани в интернет. Също така искаме цените да са ясни, а, така че клиентите да могат да се ориентират. Директивата е много практична за малките и средни предприятия, както и за занаячийските предприятия и най-вече за предоставянето на услуги. Тези услуги а, са покрити от директивата а, по гъвкав механизъм. За това било то по, по телефона да се поръчва тези услуги а, на място или така нататък. Също така а, сме включили правото на отказ на, от пор, поръчаната стока или услуга. Искаме а, разпоредите да се хармонизират и в целия Европейски съюз да се из, използва това право а, на отказ. Държавите е, членки е, могат да, да допринесат за улесняването на тази процедура в е, съвета, защото ясно е, че общият пазар има нужда от общи правила и разпоредби. По време на кризата видяхме съвсем ясно, че не трябва да се налагат само правила, нито пък да се дава пълна свобода на държавите членка, ами общите правила а, да се прилагат от всички. Относно потребителите. В тази директива те ще могат а, да разпознаят своите права, защото те са едни и същи, единни и също ще знаят когато правата са им нарушени. Ще се създаде една правна сигурност и ще се обхване разнообразието на всички стопански дейности. Благодаря ви и се радвам за вашите коментари. Благодаря от името на съвета госпожа Геори tisztelt elnök úr biztos asszony schwab úr! Господин председател, уважаеми господа депутати и господин Шваб, е, за мен е удоволствие да говоря е, за това важно предложение. Както знаете, през декември миналата година в съвета бе постигнато съгласие и съветът официално прие своята първоначална позиция за един а, своя общ подход на 24 януари 2011 година. Съгласието в съвета се постигна след повече от две години и дискусии за това как най-добре да се балансира европейското и националното законодателство, за да се защитят правата на потребителите и за това кои елементи от правата на потребителите могат да бъдат хармонизирани. Само да иллюстрирам затрудненията затруднението тези преговори бяха необходими над 60 заседания на съвета, на работната група, а, за да може да се постигне е, някакъв текст, подкрепен от квалифицирано мнозинство държавите членки. Освен това, се оказа невъзможно да се постигне съгласие по глави 4 и 5, в които се говори за продажбите на стоки и за и нелоялните договори. Затова съветът взе решение да заличи тези две глави и да се съсредоточи вместо това върху продажбите от разстояние или извън магазините. Защото именно в тези области може да има е, сериозна добавена стойност на европейско равнище. Председателството смята, че Европейският парламент може да даде допълнителен тласък на тази дискусия и гласуването утре е много важно. В... Ако пленарната зала върне е, документа обратно до комисията Инко, унгарското председателство възнамерява да се бори за постигане на съгласие на първо четене. Това е нашата цел, но много ще зависи от това какво ще направи парламента. Както казах, има много различни гледища в различните държави членки по глави четвърта и пета. Особено, що се отнася до някои елементи при продажбата на стоки, при е, условията и гаранциите и нелоялните договори. Затова в затова председателството смята, че трябва да се съсредоточим върху първа и трета глава, където може действително да се постигне допълнително добавена стойност на европейско равнище. И в тази връзка общи подход на съвета не е много различен от този, съдържащ се в проекта измененията, гласувани от Комисията по правни въпроси и по вътрешен пазар на Европейския парламент на 20 януари на 1 февруари. Господин председател, дами и господа, надяваме се, че ще си сътрудничим добре с Европейския парламент, за да постигнем успешен резултат. Може би е, резултатът няма да е всичко, което е, сме желали да постигнем, но все пак нека да не пропускаме тази възможност да действаме. Надявам се, че ще получим помощта от страна, помощ от страна на Европейския парламент и на комисията, за да напреднем там, където това е възможно. И да направим повече за правата на потребителите, отколкото сме правили по-рано. Благодаря. Благодаря, госпожо Георги. Сега давам думата на комисаря Рединг. Господин председател, дами и господа, до година ще отбележим 20-та годишнина от създаването на вътрешния пазар. Искаме да направим така, че вътрешния пазар да носи ползи за потребителите и фирмите. След повече от две години преговори става ясно, че е много трудно да се постигне споразумение по цялата директива въз основа на предложението на комисията. Много от вас, госпожи и господа депутати, напълно справедливо не искат е, нивото на защита на потребителите да спадне. Сега вече водим преговори от 3 години. Крайно време е с законодателите да намерят решение. В това отношение аз съм особено благодарна на докладчиците на е, парламента, на господин Шваб, на госпожа Лолис, госпожа Гепхарт, които полагат неуморни усилия, за да се постигне компромис. В началото на годината съвета взе решение за общ подход. Реши да ограничи приложното поле на предложението и да се насочи към договорите извън търговските обекти. Комисията смята, че това предложение е добро начало в усилията ни да намерим общ компромис то съответства на целите за подобряване на функционирането на вътрешния пазар, като осигурява добавена стойност за потребителите. Знам, че във вашите изменения вие търсите допълнителни подобрения. Виждам много разумни предложения за допълнително повишаване на защитата на потребителите и, както казах, директивата за правата на потребителите трябва да бъде директива за правата. Тя трябва да, да, бъде, да бъде достойна за наименованието си. Мога да приема изменение 122, според което потребителите няма да трябва да заплащат а, а, такса а, за върнати а, стоки, ако те са на повече от 40 евро. Също така съм съгласна и с период на оттегляне от една година. Също така мога да подкрепя хармонизирано решение за така наречените капани от интернет. Това са алинея А и Б на измерение 107. Сега сигурно няма да се очудите, като ви кажа, че не мога да приема всичките изменения, предложени от вас. Например, 141 изменение, въпреки че моята цел също е да обслужвам интересите на вътрешния пазар. Мисля, че е малко прекалено да искаме от, от дистанционните доставчици да осигуряват услуги във всички останали държави членки. Независимо от оставащите различия, аз виждам светлина в края на тунела и съм убедена, че приемлив и разумен компромис се, е напълно възможен. Ще направя всичко възможно този компромис да бъде постигнат. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на госпожа Лолис от името на Комисията по правни въпроси. Благодаря, гос господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Много дълго а, се движим по този път и все се надяваме, че ще стигнем крайната си цел. Мисля, че вече сме близо. Искам да благодаря а, от името на Комисията по правни въпроси за полаганите усилия, защото години наред се борим с различните затруднения в тази област, в вътрешния пазар. Отбелязахме напредък в парламента, но същевременно смятам, че това е повече от това, което Комисията по правни въпроси би искала да направи. Например, глава 5 по нелоялните клаузи, особено в областта на прозрачността. Нашата комисия би искала да има напредък и там. Според е, съвета това е, е, е прекалено амбициозна крачка, прекалено амбициозно предложение, но е добро за правата на потребителите. И така, доста вече е постигнато, преразгледано е правото на Европейския съюз, свързано с правата на потребителите – по някои въпроси можем да се движим с малки крачки, но все пак надявам се да се движим напред, да продължим да работим заедно и е, да постигнем нещо, което си струва. Благодаря, госпожо Лолис. Госпожа Петиканен тук ли е? От комисията по економически и парични въпроси има думата госпожа Петиканен. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на моите колеги за тяхното сътрудничество и най-вече на господин Шваб от комисията ИМКО за неговите безкрайни усилия да изготви този текст и това предложение, което се нуждаеше от редица подобрения. Има три неща, които искам да спомена. Първо, Добре е, че са включени дигиталните продукти в предложението. Добре е, че има ясен сигнал за развитието на альтернативни методи в дискусиите. Също така се отваря вратичка за бъдещето за това, че ще има иновативни финансови продукти. което ще доведе до по-голяма степен защита на потребителите и ще бъдат включени в тези разпоредби. Трябва да се гарантира голямо ниво на защита на потребителите, което в крайна сметка ще доведе до пълна хармонизация на разпоредбите на европейско ниво. Благодаря. Сега от името на политическите групи ЕНП господин Балдасаре. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Шваб за чудесната работа и за чудесното сътрудничество между Комисията по правни въпроси и Комисията по вътрешен пазар. Ние ще можем да постигнем сериозни резултати. Това ще бъде сериозна добавена стойност за европейците правото за отегляне в продължение на 4 дни, предоставянето на информация, не само цените, но и в случай на ликвидиране са, ще засилят доверието на гражданите, особено при трансгранични а, сделки, което ще осигури правна сигурност за вътрешната сигурност. Предвидени са и други допълнителни мерки, например Европейското договорно право и механизмите за альтернативно разрешаване на спорове. Според мен тези мерки са задължителни да се доизгради вътрешния пазар и да се гарантират интересите на гражданите. Преди година професор Монти в своя доклад каза, че потребителите, интересите на потребителите трябва да бъдат в основата на следващия етап на вътрешния пазар. На първо място законодателят трябва да, по, да приеме директива за права на потребителите, за да се осигури високо ниво на защита в интегриран пазар на древно. Тази мярка непрекъснато съответства на изискването и съм убеден, че господин Шваб ще бъде твърд в разговорите преди окончателното приемане на текста. Благодаря господин Балдесар и сега от името на социалистите и демократите госпожа Гепхар за две минути и половина. Благодаря господин председател, уважаеми колеги. Е, наистина, дискусиите бяха много разгорещени, защото мнението ни беше различно в началото на дискусията и не беше лесно да намерим едно разумно решение. Разбира се, по време на тези преговори постигнахме редица подобрения на свързани с текста и в крайна сметка стана така, че моята политическа група може да приеме този изменен вариант на пакета след дискусиите, които проведохме. Е, както казах, е, бяха променени много неща е, и минималното хармонизиране отново залегнало в основата на директивата. Това беше много важно за нас. Социалните услуги, здравните услуги, хазарта, са изключени от приложното поле на тази директива, защото това са области, които подлежат на специално регулиране. Те не могат да бъдат включени в обикновените търговски услуги. Относно задължението за информиране на гражданите, на потребителите, засилихме този аспект. Глава 2 да се зачеркне – щеше да означава да се, зачер, да се зачеркне задължението за информиране на потребителите и ние като социалисти а, нямаше да го приемем. Електронните продукти бяха включени в а, приложното поле. Това не беше предвидено в началото, но а, в крайна сметка а, интернет търговията а, придобива все по-големи мащаби и е важно. И по този начин ще се подобрят изделките, сключвани по интернет. Не казвам обаче, че няма все още няколко проблема. Проблеми има в глава 5. Има клаузи, с които не сме съгласни и трябва да работим и по-нататък и ако необходимо, въобще да се откажем от тях. Но това, което е по-трудно, е свързано с финансовите услуги, които са изключени от задължението за информиране. Там има много сериозни проблеми. Госпожо комисар, трябва да обсъдим този, този въпрос още веднъж, защото във вашето предложение това беше включено и трябва така да остане към председателството. Ние ще приемем компромисния пакет, ние а, ще. И не, това, че ние сме го одобрили, не значи, а, че нещата ще приключат на първо четене. Благодаря, госпожо Гебхард. Господин Рошфорд от името на Алда. Господин председател, скъпи колеги, този текст е много важен. Не е революция. Не можем да кажем, че всичко е било лошо сега, а сега вече всичко е както трябва заедно с това. Той представлява сериозна стъпка напред на този временен етап на нашата работа. На първо, място, става, на първо място продажбите по интернет и дистанционни продажби. Глава трета. трябва да се засили правото на потребителите в тази област. Електронната търговия е много полезна. Тя осигурява повече избор за потребителите, им осигурява най-низките цени, дава възможност на малките и средни предприятия и за наречителите да намерят нови пазари. Заедно с това тази стратегия трябва да се осъществява по европейски начин, по някои въпроси да се предвиди пълна хармонизация, права и задължения на всяка една от страните. Са по-конкретно необходимо е един италиански потребител, който купува на германски или белгийски вебсайт, да знае, че има същата защита, същите права, нещо, което директивата ще осигури правото на отказ трябва да бъде 14 дни в целия съюз. И той трябва да. Това, което ще се иска от него да плаща, ще бъде ясно, определено, без неприятно и изненадан. Очевидно всичко това ще промени нещата. Ще в някои страни е, има убеждението, че тяхното законодателство е най-добро но да живеем заедно в Европа означава да се научим да променим навиците си в е, услуга и служба на общността. Ето защо текстът е, трябва, има нужда от допълнително усъвършенстване и трябва да го направим през следващите седмици. Приветствам предприятите стъпки в тази насока. Ние успяхме да свършим добра работа благодарение на докладчика. Най-хубавото е, че най-хубавото ще бъде, ако всички глупи гласуват за доклада утре. До, доверието на, е, на потребителите не е достатъчно силно. Трябва да предприемем стъпки, то се засили. Благодаря. От името на европейските консерватори и реформатори, господин Билан, две минути. Благодаря началото бих искал да благодаря на господин Шваб, докладчика, за отлично свършената работа и е, за ангажираността, с която работеше. След тези две и половина години интенсивна работа постигнахме компромис и да се надяваме по-добра правна сигурност за потребителите от 27-те държави членки във връзка с продажбите от разстояние и особено продажбите по интернет. Надявам се, че по този начин потребителите ще могат да имат по-добро доверие в продажбите по интернет. Правилата са затвърдени и правата им са защитени по-силно и съществуващите правила са разяснени. Така се насърчават повече участници да навлязат на пазара, като същевременно вътрешния пазар би трябвало да функционира още по-добре. Надявам се, че това ще даде един добър тласък на вътрешния пазар и ще бъде добро и за потребителите. Нека да подчертая няколко важни неща. Нашата цел тук е да постигнем един балансиран текст, добър за потребителите навсякъде в Европейския съюз. Текст, който няма да се отразява отрицателно на предприемачите, особено на малките и средни предприятия в Европейския съюз. Второ, не успяхме да постигнем един прагматичен текст. Текст, при който се говори за смесено хармонизиране. Така че в страните, където вече има много високо ниво на защита на потребителите, разпоредбите да не се променят. Има ам, обаче съвсем ясни разпоредби е, за някои случаи, по-конкретно за транзакциите по интернет. И съответната глава е, оточнена, е, за да може да се е, регулират и нелоялните договори, договорите, които имат за цел да злоупотребят с доверието на клиента. Много се надявам, че <clears throat> ще продължим да работим добре и за напред и е при по-нататъчните преговори да постигнем още повече за потребителите в Европейския съюз. Благодаря, господин Билан. От името на групата на зелените, госпожа Турунен има думата за две минути. Е, Благодаря, господин председател, Уважаеми колеги, Вътрешния пазар на Европейския съюз е много важен за сътрудничеството в европейски мащаб. И както в директивата се казва, гражданите, ние европейците, трябва да вземаме централно място на вътрешния пазар. Това е важно, когато утре ще гласуваме тази директива, директива върху която работим от години. И утрешното, е, утрешният текст, който ще бъде гласуван, е доста по-различен от първоначалното предложение на комисия от 2008 година. Ние сме се концентрирали върху а, е, тези разпоредби, които са важни за потребителите и за економиката. И също така ние даваме възможност на държавите членки да прилагат своето национално законодателство там, където е необходимо. Например, а, е, може да има промени, когато потребителите купуват стоки чрез интернет. Като потребител всеки има право на отказ в срок от 14 дни и второ трябва да е ясно каква е крайната цена, когато се купува нещо в интернет. Всичко това трябва да бъде ясно подчертано. Не не става тук само въпроса за стоки, които можем да ги пипнем. Става въпрос и за нематериални а, стоки, като софтуери, музика и така нататък. А, текстът, който ние, Зеленцур, ще подкрепим, не е перфектен. А, ние бихме искали а, текста да отбелязва напредък във всички области, но това е, не е възможно. Постигнали сме, което е възможно до сега. Постигнат е един добър, разумен резултат, нещо, което ще е, е за доброто на гражданите. От е, името на Обединената левица, за минута и половина, господин Трандита Филис. От самото начало ние сме против намаляването на правата на потребителите. Първоначалното предложение на комисията, независимо от амбициозността си, не обхваща потребностите на всички потребители в Европейския съюз. Това предложение всъщност беше всъщност щеше да ограничи правата на потребителите. И има два елемента, които са много важни в предложението на парламента. Той е съвсем ново и е съвсем различно от предложеното от комисията и различно от предложението на съвета. В основата на предложението е смесен подход към хармонизацията. Държавите членки сами могат да осигурят по-висока степен на защита, ако искат това. Второто, което е важно, е свързано с изключенията по отношение на приложното поле на директивата от самото начало. Ние настояваме социалните услуги, здравните услуги да, бъдат, да не влязат в приложното поле на директивата, тъй като не са свързани с взаимоотношения между търговци и потребители. Доволни сме, че това е взето предвид. Подкрепа за предложението на парламента обаче съвсем не означава, че подкрепяме безрезервно предложението на комисията. Всъщност ние сме за ясна и категорична позиция и настояваме комисията и съвета да имат предвид и да държат сметка за предложението на парламента, особено що се отнася до нивото на защитата. Благодаря, каза председателя от името на Европа за свобода и демокрация, господин Роси, минута и половина. Уважаеми колеги, правата на потребителите са само един от многото примери за това как в този исторически момент европейските институции се натъкват на множество трудности, трудности в предоставянето на необходими законодателни актови от политическо значение. Но също времено сме постигнали е, някои е, резултати, особено по отношение на правото на отказ. Това дава възможност да се подобрят условията за малките и средни предприятия, без да се нарушат правата на потребителите преговорите с съвета ще бъде много важно да не отпадат направените вече постижения. Също времено трябва да избегнем пълната хармонизация, защото иначе ще трябва да гласуваме отрицателно. Това е проблем не само за парламента. А, има въпроси, по които а, дори евроскептиците могат да кажат да на високи нива на хармонизация, но само когато това е, е наистина от интерес за гражданите. По отношение на правата на потребителите, много се радваме, че някои от измененията са оттеглени. Е, става дума за изменения, които поставяха под въпрос постигнатите от нас добри резултати. А сега има думата господин Оберме, независим депутат. Благодаря, господин председател. А, съществуват трудности при свалянето на съдържание в интернет и тук става въпроса за това да има право на отказ а, защото а, при търговията от разстояние и при търговията от врата на врата и съществуват рискове. Търговията извън а, търговския обект не трябва да бъде осложнявана, осложнявана допълнително, защото тук няма някакви а, големи рискове, които да се крият. Да, трябва да се защитят интересите на потребителите, но трябва да се вземат предвид интересите на малките и средни предприятия. Благодаря, господин Майер. Сега започваме с изказването от отделните политически групи. Госпожа Билт. Compromise... Представеният компромис е много добра стъпка в правилната посока. Приветствам това, че постигнахме консенсус по правото на отказ и искането, изискването за информация за дистанционни продажби. Трябва обаче да имаме кораж а, за да отидем по-нататък. И слуша внимателно аргументите в продължение на години винаги обаче съм смятала, че трябва да има пълна хармонизация. Обедена съм, че общите правила са полезни за потребителите, фирмите, прозрачността, правната сигурност и повече избор за потребителите, намаляване на бюрокрацията, възможността за постигане на баланс между ниските разходи за фирмите и интересите на потребителите. Защитата на потребителите не трябва да бъде арена за противоборство. Националните правила се смята, че защитават фирмите, а европейските вредят на бизнеса. Това не е вярно. Допълнителните разходи за фирмите няма непременно да станат допълнителни разходи за потребителите левицата се не проявява достатъчна гъвкавост. Пазарлъците между националните правила. Аз мисля, че общия интерес на европейските граждани трябва да наделее. Минималната хармонизация и националните изключения, е, които искат е, социалистите и демократите, пречат на гражданите да се възползват е, от общия пазар. В момент на криза и има тенденции за засилване на протекционизма. Подкрепям Андрея Шваб в извършената от него чудесна работа. Поздравявам ви още един път. Господин председател, в заключение искам да кажа, че директивата е края гален камък на до изграждането на вътрешния пазар за засилване на растежа, конкурентоспособността и работните места, които европейците очакват. Благодаря, госпожо Кораца. Билд, давам думата на господин Масипки. Дал го за две минути. Има няколко основни въпроса, по които трябва да настояваме за подобрение. Именно заради това този доклад трябва да се върне обратно в парламентарната комисия. Цялостният процес на, на преглед не е задоволителен. Първоначалното предложение на комисията бе незадоволително и онези от нас, които искат защита на потребителите на европейско равнище, са недоволни. Трябва да поздравя председателя на съвета на потребителите от Астурия. Член 4 има за цел да се предостави защита на потребителите по еднакъв начин в всички държави членки, но това би означавало в някои страни стандартите за това да спаднат, защото там традицията е много по-стабилна за защита на потребителите. Освен това, що се отнася до клаузите в договорите, не може да се работи с един е, ограничен списък. Всяка една държава членка трябва да има право да добравя е, нови клаузи, които възникват и които е, според държавата членка са некоректни. Така че трябва да се настоява договорите да са формулирани възможно най-ясно и да няма максимална хармонизация, що се отнася до нелоялните договори. 90% от търговците смятат, че този текст няма да има кой знае какъв ефект. Благодаря, господин Масип. Давам думата на господин Харва за минута и половина. Мисля, че имам право на две минути и половина, защото не всичките ми колеги са тук. Като председател на комисията искам да отдам дължимото на всички членове на комисията, които работиха по този доклад. Екипът, не всички са тук, но следва да отдадем дължимото и на докладчиците в Сянка, които проявиха интерес и ентусиазъм. Както каза Вивия Рединг, със законодателите сега трябва да вземат решения. Доста време мина и очевидно и парламента, и съветът проявяват силен интерес. Но парламентът, както в много случаи в миналото, показа, че е в състояние да договори компромис. И мисля, че утре ще бъде правилно парламента да гласува, за да изпрати ясен политически сигнал за това, което искахме и след това да върне доклада на комисията. Искам да благодаря на председателството и на госпожа Георги, която беше много убедителен застъпник за това, че проявиха готовност да обсъдят нашата позиция. Това не означава, разбира се, че ние сме готови да приключим тези преговори, но дължим и на потребителите и на фирмите да проведем а, открито заседание, за да видим дали основа за а, споразумение. Сега да видим а, с какво разполагаме. На първо място искам да кажа, че а, се възхищавам на ентусиазма на госпожа Кораца Билт. Но не смятам, че тази директива е краягален камък. Според мен тя по-скоро етап, а, тъй като уст остават все още много трудни етапи. Според мен това е първата предпазлива стъпка към разрешаване на въпроси, които предизвикват много емоции и вълнения. Разбираемо от това, че потребителите и потребителските организации в много страни не искат правата им да бъдат ограничавани. Мисля, че компромисът е полезен и за фирмите, и за потребителите, особено в областта на търговията по интернет и трансграничната търговия. Последното, което искам да кажа на комисаря е следното. Имаме много остра нужда от рамка, в която да постигнем напредък към повече хармонизация. Имаме цяла поредица от фрагментарни решения, имаме огромна нужда от дългосрочен стратегически подход, така че да стигнем най-сетне до краягълния камък. Благодаря за две минути. Давам думата на госпожа Ханзлик. Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа, първо искам да благодаря на моя колега Андреас – за изготвянето на този доклад. Не беше лесна задача. Е, е, Почерта се многократно колко важна е тази директива за потребителите и за търговията, най-вече за е, електронната търговия и за трансграничните сделки. С тази директива ще се даде гаранция на потребителите, че стоките и услугите, които те заплащат, ще бъдат доставени и извършени. Ние имаме, а, трябва да гарантираме правна сигурност и прозрачност на разпоредбите и предприемачите очакват разпоредби, които да улеснят тяхната работа, а не да я отъжнят. Според мен, а, ние сме близко до целта, но целта все още не е била постигната. Мисля, че европейските потребители ще имат повече ползи, ако има пълна хармонизация. Но аз се радвам, че в много ключови области сме намерили решение – които са много добре адаптирани към нуждите на потребителите. Например, разпоредата е свързана с срока за отказ в рамките на 14 дни. От друга страна, приветствам изменението, което дава право на, на търговеца извинете, за потребите на търговеца да предостави доказателства. Благодаря на комисията и на съвета за постигнатото решение. Благодаря следващия оратор. Госпожа Яно. Господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги, искам да поздравя докладчика, господин Шваб и всички докладчици в Сянка, особено госпожа Гепхарт за извършната работа. Първоначалното предложение на комисията всъщност беше отклонение. Искахме, имаше желание за пълна хармонизация но това не означава, че хармонизацията непременно ще доведе до засилен на защита. Много се радвам, че постигнатия компромис допуска държавите членки да въвеждат по-строги правила, като гарантират по-високо минимално ниво за всички потребители на Съюза. Максималната продължителност на договора е 12 месеца, информацията по дистанционните договори или извън обектите е подобрена и има и срокът за отказ е 14 дни. Заедно с това е неприемливо да се запазва пълна хармонизация по пета глава за а, нелоялните клаузи. Не е достатъчно нивото на защита, но освен това се пренебрегват измамните практики, които изискват да се реагира и нещо, което европейското законодателство направи. Да се попречи на държавите членки да предприемат стъпки е безотговорно. Бих искал законодателят да осигури балансиран текст и да има едно истинско и по-високо ниво за защита. Председателят благодаря госпожо Верньо. Господин Козюшник има думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, позволете ми първо да похваля Андрея Шваб за свършената работа, защото той се справи с над 1600 изменения по един отличен начин и изготви много добър компромисен доклад. Много се радвам, че той запазва двата основни принципа на първоначалното предложение на комисията, именно принципа на по-добро управление чрез управление чрез опростяване и актуализация на законодателството, така че да се примахнат бариерите е, на вътрешния пазар. И второ, постигане на максимално възможно равнище на хармонизация на правата на потребителите и намаляване на броя на изключенията за държавите членки. Въпреки, че не успяхме да се договорим за пълна хармонизация, новото законодателство е крачка напред, защото то ще премахне препятствията през трансграничната търговия и ще насърчи конкурентоспособността на вътрешния пазар. Благодаря, господин Кожушник. Господин Лехнер има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Трябва обаче да налея малко вода в виното, така да се каже. Въпреки подобренията на предложението на комисията и благодарение най-вече на докладчика, обаче според мен правото се осложнява, получава се свръхрегулация и има разпоредби, които няма да са в полза на потребителя, няма да са му нужни. И това няма да отбележи, няма да е стъпка напред в развитието на вътрешния пазар. Комисията разшири две дефиниции прекомерно много – Както се вижда и по тези 1600 изменения, които бяха внесени и беше невъзможно те да бъдат обсъдени. Никъде в Става въпрос за договор от разстояние. Дефиницията беше коригирана и това е добре. Но на второ място формулировката за договори извън търговския обект. Значи договор може да се сключва извън всякакви търговски обекти, обаче тук а, се включват и услугите, предоставени от дърводелци, всякакви занаячи, водопроводчици и така нататък. Много подобрени бяха въведени, скъпи Андреас, но все пак има нужда от повече подобрения на текста, тъй като има доста рискове за малките и средни предприятия и за, за наячиите. Глава четвърта и 5 трябва да се зачеркнат и тогава нещата ще изглеждат много по-добре. Благодаря, госпожа Рапти. Господин председател, искам да благодаря на докладчика господин Шваб и на госпожа Шваб, докладчика в сянка от групата на социалистите и демократите. Искам да ги поздравя и да изразя възхищението си от тях, тъй като те проявиха огромно търпение и огромно желание, за да стигнем до сегашния момент – Всъщност вече разполагаме с добра основа за работа и госпожа Рединг се изказа по начин, който ни изпълва с оптимизъм. Ние се опитваме да постигнем хармонизация, но това е много полезна основа, на която да продължим работа. Аз съм от Гърция и там има не лоша защита на потребителите. Ние не бихме имали това високо равнище, ако бяхме готови да приемем нещо по-лошо. Идеите на господин Шваб са максимална, за, за максимална хармонизация първоначално ме изпълниха с притеснения. Прочетах в едно списание, че някой иска да вземе най-красивото лице, ако някой иска да направи едно красиво лице, ще вземе очите на една жена, носа на друга. В крайна сметка ще получим обаче чудовище. Е, искам да кажа, че понякога тръгваме с много добри намерения, но резултатът не е това, което сме очаквали. Приключвам, господин председател, но аз смятам, че минималната хармонизация е най-доброто. Благодаря, госпожо Рапти. Господин Абат има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя нашия докладчик, господин Шваб, който ни даде възможност да постигнем споразумение по темата. Да, с това предложение потребителите ще имат право на отказ тогава, когато а, купуват а, от eBay, например. Текстът дава възможност да се осигурят рамкови условия за увеличаване на трансграничните продажби и заедно с това да не се ограничава защитата на потребителите. Аз съм сред тези, които смятат, че за да излезем от кризата, ние трябва да имаме нови източници на растеж. Мисля, че рационализация на европейското право ще даде възможност да използваме потенциала на вътрешния пазар. Само 22% от продажбите са трансгранични. Ето защо ние е, трябва да приемем съответна регламентация, която да помогне тези продажби да се увеличат принципът не може да, има, да бъде хармонизация без защита. Е, ето защо следва да се запазят някои аспекти от националното законодателство, на които потребителите държат. Що се отнася до Франция, нашите потребители ще могат да продължат да се възползват от гаранцията за скрити дефекти и на всички за всички клаузи за защита на потребителите при преките продажби. Мисля, че левите, всички, е, всички политически групи трябва да обединят усилията. Всъщност, е, ние сме за повече Европа, но не каквато и да е било Европа. Европа, която осигурява защита и най-добри условия и за потребителите, и за фирмите. Благодаря за минута и половина. Госпожа Сенялова. Благодаря много, преди време съществуваше принципа клиентът е цар. Днес обаче трябва да е, си дадем сметка, че нещата са се по... променили и че потребителите трябва да бъдат защитавани. Щастливите, доволните потребители е, са много рядко явление. Затова трябва да се е, организират мерки за тяхната защита. Именно заради това законодателството в тази област е изключително важно. Разбира се, в различните държави те, членки има много различни правила. Трябва да се защитят потребителите във всички страни и особено там, където няма достатъчно добра правна сигурност. Същевременно обаче трябва да запазим високите нива на защита на потребителите в тези страни, където те са постигнати. Това е моят принос. Искам да благодаря на всички докладчици за работата им. Защитата на потребителите не е против интересите на бизнеса, напротив, обратното е. Благодаря много. Давам думата за две минути на госпожа Бастос. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Нека да започна като поздравя господин Шваб за това, че той толкова усърдно участва във всички дискусии и преговори. Не става въпрос да се предостави защита на потребителите в Европейския съюз, а също и да се гарантира че европейските дружества могат да предоставят стоки и услуги във всички държави членки без а, излишни пречки, които трябва да преминават. А, има затруднения за някои наши дружества да търгуват извън границите на моята държава членка. Относно информацията, която трябва да се представя на потребителите и изискването тя да е разбираема и да се предоставя на време. Това е много важно. Важно е доказателствения товар да гарантира това, че информацията ще бъде предоставена на време и ако не бъде предоставена, то търговецът ще поема отговорност. Особено при е, договори, сключени по телефон или по интернет, трябва да се предоставя необходи, необходимата информация, която да е разбираема за потребителите. Е, институции ще продължат е, да преговарят и се надявам, че ще изготвят един по-конкурентоспособен пакет, който ще е от полза на всички. Благодаря. Сега за една минута е, госпожа Санчаш Преседо. Господин председател, Директивата за права на потребителите и е хоризонтален инструмент, който да упростява и да обединява съществуващите четири директиви е полезно във вътрешен пазар, в който има високо равнище на потребителите. Това е много важно за растеж и работните места. В съответствие с договора, за да постигнем тази цел, трябва да дадем право на държавите членки да приемат мерки за засилване на защита на потребителите. Пълната хармонизация трябва да се прилага следователно само в онези случаи, в които това е възможно, за да има последователна рамка за трансгранични а, операции. Комисията по економически въпроси реши, че финансовите услуги трябва да са част от тези правила, за да бъдат напълно хоризонтални. Това трябва да съответства на секторното общностно законодателство и националното законодателство, за да няма специални изключения е, нито пък празнини. Това не е отразено в достатъчна степен в е, текста. Ето защо трябва да се усъвършенства преди гласуването. Освен това, ние трябва да предвидим Европейска харта за потребители и финансови услуги. Благодаря. Е, господин Мешаро за две минути. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, трябва да благодарим на господин Шваб за извършената от него работа. Хармонизираните правила и използването на едни и същи понятия би трябвало да увеличи доверието във вътрешния пазар и да осигури правна сигурност. Това е най-важно за онези фирми, които искат да търгуват трансгранично на вътрешния пазар. Предложението на господин Шваб да има минимална хармонизация, а, смесена с пълна хармонизация по различните стандарти, е най-добрият вариант. Една такава комбинация би била решение приемливо за всички. Трансграничните договори в момента са затруднени и това се отразява отрицателно на търговията във вътрешния пазар. Статистиките показват, че много хора се боят да пазаруват по интернет, защото нямат достатъчно доверие в системата. Що се отнася до централно-европейските страни и източноевропейските страни, необходима ни е една единна рамка, защото там информираността на потребителите не е толкова висока, колкото в останалата част на Европа. Трябва обаче да подпомагаме и малките и средни предприятия, а не би трябвало да затрудняваме тяхната работа. време, но ако постигнем а, един добър текст, той би трябвало да насърчи търговията на вътрешния пазар – Радвам се, че този текст се обсъжда по времето на унгарското председателство и мисля, че е символично това, че няколко дена след Световния ден на потребителите е, е, говорим именно за този текст. Половин милиард потребители и 22 милиона предприятия има в Европа. Надявам се, че ще, насър... че ще помогнем на всички тях. Благодаря, господин Мецарос. Е, сега има думата господин Кели в е, спонтанните изказвания. Благодаря. Искам да поздравя господин Шваб и неговите колеги за чудесната работа, която вършат през последните две години. Действително свършиха много работа. Също така бих искал да поздравя унгарското председателство за тяхната чудесна работа. Комисарят винаги е в Страсбург. Въпросът за хармонизацията е много важен. Е, в е, този, в този документ има много важни въпроси. Клаузата за гъвкавост, правото на отказ. Ако приемем е, същия подход в други директиви, ще бъде полезно. Накрая искам да кажа, че това е допълнение към директивата за услугите. Ето защо става дума за много добър напредък. И насърчавам господин Шоп да продължи своята работа. Благодаря господин Кели. Госпожа Едигойн за една минута. Благодаря, господин председателю. Нека първо да, бъ... да изразя моите поздравления към докладчика, да благодаря за добре свършената работа. Искам да кажа нещо свързано с това, че не става въпрос за протекционизъм, а точно да се премахнат някакви пречки, които съществуват вече в някои държави и членки. Ако искаме да създадем един вътрешен пазар и да създадат добри връзки между търговците и потребителите, паралелно трябва да създадем един баланс да защитим конкурентоспособността на дружеството и от друга страна е, да защитим потребителите. Имаме нужда от е, минимално хармонизиране, но трябва да се даде възможност и на държавите членки да приемат допълнителни разпоредби с цел подобряване на защитата на потребителите. Приемането на общностно законодателство означава, че потребителите няма да са беззащитни. Искам да подчертая, че не трябва да се размиват разпоредбите, които вече съществуват в държавите членки. Господин Бушой за минути. Благодаря, господин председател. Нека да поздравя докладчика господин Шваб и неговия екип, както и докладчиците Сянка за този добър доклад. Е, докладчикът посвети много усилия, за да се постигне възможно най-добър компромисен текст. Приветвам постигнатия компромис и смятам, че той е важна крачка напред за всички потребители в Европейския съюз. Има добри е, е, нови нововведения, включително и възможността за отказ, която е потвърдена. Също време, но член 22а не е съвършен има продукти и услуги, които съгласно по, своят, е, е, по, по своето естество не, не би трябва да попадат под този член. Също така е, трябва да говорим за нетрайните продукти и за дигиталните продукти. Надявам се, че с, с преговорите с съвета ще успеем да добавим тези фини настройки в текста. Благодаря, господин Бушой. Госпожа Цикао има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, аз мисля, че всички потребители трябва да имат право да получават информация преди да сключат договор. Търговците трябва да информират потребителите и да получат тяхното съгласие, в това число и по условията за блокиране на сметка по кредитната или дебитна карта на клиента. Също така е много важно да се защитават клиентите от несправедливите клаузи. За съжаление, в областта на банковите, застрахователните, електронни или туристически услуги, договорните клаузи са написани с дребни букви и много често клиентите подписват договор без да са, подпис, без да са прочели текста на обратната част на страницата. Те нямат прав... възможността да преговарят. Много често се оказва, че договорът е стандартен, който не е предмет на договори. Би трябвало да има държавен орган, който да проверява тези договори и защитава потребителите. Благодаря, госпожо Тикал. Госпожа Ройтова. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Шваб за отлично свършената работа и е, да кажа, че се радвам, че са приети е, много от моите изменения, защото е много важно потребителите да могат да се радват на своите права. Тук се засягат всички стоки, е, доставени във всички държави членки. Една трета от търговците отказват да доставят стоки извън границите на страната, в която работят и се надявам, че вече има нови, е, ще се въведат нови правила за оперативната съвместимост, за по-простите договорни клаузи и за възможността защитата да се разшири така, че да се покрият и неправителствените организации и малките и средни предприятия. Потребителите с ясни права са най-добрият начин да се насърчи развитието на единния пазар. Благодаря, госпожа Анчила. Една минута. Благодаря, господин председател. В съответствие с стратегията Европа 2020, високото ниво на защита на потребителите гарантира високо качество на продуктите и същевременно доверието на гражданите, което е в интерес на вътрешния пазар. Като имаме предвид правата на потребителите и минималните правила, всички държави членки имат възможността да адаптират европейските правила към своите национални специфични условия. Това е подхода, който трябва да предприемем. Европейския съюз трябва да осигури високо ниво на защита на потребителите, като, задъл... като повишава нивото на а, хармонизирана защита. Аз мисля, че европейската система за отговорност за несъответствие трябва да бъде на лице, за да се запази и повиши доверието на потребителите. Благодаря. Благодаря, госпожо Дънчила. Госпожа Галпек за една минута. Благодаря, господин председателю. Съгласно сегашните европейски разпоредби има минимално хармонизиране. Европейските държавите членки могат да използват своите правила, но все пак съществуват пречки пред конкуренцията. Ето също искам да поздравя господин Шваб за свършната от него работа. Имаме нужда от висока степен на защита на потребителите на на правата на потребителите, трябва да им дадем повече възможност за избор и трябва да се съкрати бюрокрацията в европейски мащаб. Трябва да има един набор от правила, които да въжат за всички. Приветствам това споразумение. Госпожа... Сега госпожа Рединг има думата. Господин председател, дебатът беше много конструктивен от всички политически групи са убедени, че ние имаме нужда от по-ефективна директива за защита на потребителите. Може би това не е съвършена директива, но при всички случаи имаме нужда от по-добра директива от сегашната, доста несъвършена директива. Рядко съм виждала такова единодушие в парламента по отношение на положителните думи за докладчика. Надявам се този консенсус да продължи, тъй като в момента ние ние сме под натиска на времето. Искам да ви призова да дадете подкрепа на докладчиците, на докладчика, за да започне преговори. Знам, че унгарското председателство ще направи всичко възможно, за да се стигне до удовлетворителен край. Давам думата на госпожа Гьори. Господин председател, госпожа комисар, уважаеми депутати, и аз искам да се присъединя към онези, които казаха, че дебатът е, е бил отличен, конструктивен. Действително работихме добре заедно, вярвам, и на експертите и мисля, че можем да продължим да работим а, така конструктивно и за бъдеще. По няколко въпроса, които бяха повдигнати. Нека първо да направя коментар във връзка с нелоялните договорни клаузи. Да, действително, както бе казано, би имало добавена стойност на европейско равнище, ако има общ европейски списък. Би било добре да има един единен списък на европейско равнище за тези нелоялни договорни клаузи. За съжаление обаче в съвета няма достатъчна подкрепа за това и за това се наложи да заличим този текст от предложението. Колегата Гал Пелц отговори на а, въпроса защо е важно да се постигне съгласие по първо на първо четене, но нека да отговоря и аз. Преди почти две години по време на френското председателство започнаха преговорите. Над 60 срещи е имало на работните групи по този въпрос и не виждам никаква възможност да, да се намали блокиращото мнозинство. Така че няма как да се промени повече текста. Но а, а, тази част от текста, по която сме постигнали съгласие, би трябвало да подлежи на приемане на, пъл, на пълно четене, тъй като едно второ четено, четене не би е, добавило особено много тук. По позицията на Европейския парламент е много близка до тази на съвета, така че мисля, че има възможност да постигнем съгласие на първо четене. Така че благодаря за тази възможност. След това господин Харбър говори за е, това на какъв етап се намираме. Аз не бих искала да е, преувеличавам, така че нека тук да говорим просто е, за е една крачка напред, а не е, за залагането на нови жалони. И все пак това е една крачка напред, защита на интересите на потребителите в Европейския съюз. Много добре знаем, че в различните е, държави членки на Европейския съюз е, правните разпоредби се разничават значително, така че по-дълбока хармонизация на този етап не би била възможна. И затова смятам, че трябва да се задоволим с, един, с едно по-малко приложно поле, но все пак с възможността в е, тази област, където текстът е приложим, да помогнем за развитието на правата на потребителите. Благодаря, госпожо Георги. Господин Шваб има думата. Е, относно това дали е, директивата може да се приеме като желание или не, И знаете, че още при създаването на Европейския е, съюз и в частност господин Шпинели са били поставени много основополагащи въпроси в центъра на дискусиите. И така искам да благодаря на всички мои колеги за техния принос, за техните коментари. Компромисът е винаги един начин да се балансират интересите. Никой няма да е доволен 100%, но целта е да подобрим съществуващото предложение. Искам да използвам възможността да благодаря на комисара Рединг за подкрепата, която тя изказа по време на днешната дискусия и Надяваме се, че по време на дискусията за съвета ще разчитаме отново на вашата подкрепа. Благодаря на колегата Лене като председател на правната комисия. Колега Гюри, като представител на унгарското председателство разбирате, че ние Е, ще може да приемете нашето предложение и то не е променено. Предложението, което ние приехме на 24 януари. Ще се надявам през следващите дни да постигнем едно добро решение. Благодаря ви и приятна вечер. Благодаря, господин Шваб. Прибързано е да пожелаем на всички приятна вечер, защото имам още много други точки.